Е, пристъпваме с е, е, поименно гласуване. Ако обичате, заемете местата си. Госпожа Фрасони, господин председател, Искам да направя една кратка забележка, е, докато колегите вземат местата си. Ние ще внесем промяна в правилника, защото е, твърде време се губи, твърде много време се губи в напразни прения и затова е, решихме по доклада окей okay, да няма дискусия и половин час изтече безвъзвратно, а можехме да обсъдим много важен закон за гражданите. Да, вашата забележка ще бъде предадена на компетентните органи. Ако всички са се настанили, пристъпваме към гласуване по на процедура по е, доклада на господин Лене. Е, бяла книга относно исковете за обещетение за вреди при нарушение на антитръстовите правила. Единно гласуване по именно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Наистина всички ли гласуваха? Край на гласуването. 526 гласували, 498 за, 11 против 17 е, въздържали се. Поздравление с господин Лен. Е, съобразно дневния ред сега гласуваме доклада на Адам Секерски за разпределение на храни на най-нуждаещите се лица в общността. Мисля, че нашия докладчик иска накратко да вземе думата przyjmując dzisiejsze sprawozdanie dotyczące programu dystrybucji żywności wśród osób Колеги, приемането на доклада днес за разпределението на храна за най-нуждаещите се лица в общността ще изпрати верния сигнал към нашите граждани, а именно, че Европейския съюз подкрепя хората, които са в нужда, чрез безплатно разпределение на храна. Тази програма, заедно с подобни програми, като осигуряване на плодове в училищата, вероятно ще промени възприятието за Европейския съюз сред гражданите. Европейския съюз ще бъде гледан като по-отзивчив към нуждите на хората в най-необлагодетелствено положение и че сме близко до нашите съграждани. И така, е, ние, е, има 13 изменения за, против, въздържали се, приема се. Е, член 27, али е 6, две изменения за, против, въздържали се. Все пак ще проверим електронна промяна по изменение 21, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 308 гласа против, 229 поддръжници. Е, сега към изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Член 27, алинея 27, пет изменения, изменения от 16 до 19 за, против, въздържали се, ще проверим. Някои колеги изобщо не са си мръднали ръката. Начало на гласуването, проверка по целия блок от 16 до 19. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно, приема се 361 гласа за, 177 против, 6 въздържали се. И така 28 отпада. И така към съображение 7, 2 изменения за, против, Въздържали се, мисля, че се приема, но предпочитам да проверя. Проверка е, по изменение пето. Е, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Приема се 379 гласа също 171. 27 отпада и сега е, изцяло промененото предложение на комисията за против, въздържали се, приема се. Поздравление за господин Сикерски. Извинете. Остава ни е, законодателната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Е, край на гласуването. Е, приема се 425 срещу 71 и 62 въздържали се. Отново е, поздравявам докладчика. Е, съобразно дневния ред, е, днес гласуваме доклад на господин Карим за споразумението между Европейския съюз и Индия за свободна търговия. Предложение за резолюция, три изменения по целия текст Трето изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 326 а, за, точно 100 души са против, значи се приема. При трима въздържали се всичко останало отпада и така по целият текст първо изменение. Тата отпада и сега пристъпваме към следващата точка, защото всичко е заменено с това, което току-що гласувахме. Сега гласуваме доклад на господин Лехинен за социалната отговорност при подизпълнителите във веригата на производството. Сега приемаме предложението за резолюция. Има всъщност две изменения за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но проверяваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Беше отхвърлено така или иначе 231 за, 303 против. И така, сега пристъпваме към второ изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 321 за, 235 против, 11 въздържали се, значи, че се приема. Всичко друго отпада при това положение. Поздравления за докладчика. Съобразно дневния ред гласуваме доклада на госпожа Бацели върху цените на хранителните стоки в Европа. Е, да, преди да пристъпим към гласуването, ще чуем нашия докладчик госпожа Бацели, което ще направи кратко изявление. Аристополи, кирия проедре. Много ви благодаря, господин председателю. Мисля, че би било много интересно да се сравни резолюцията на Комисията по земеделието с альтернативната на АЛДЕ и още 40 евродепутати. Ще видите, че 15 предложения са променени, без да има единно общо послание. Тук възниква и политически въпрос. Альтернативното предложение за резолюция не се позовава на изобщо на отговорностите на едрите търговци, е, както на едро, така и на дребно. 400 подписа са е, събраните подписи на члена на Европейския парламент, е, които призовават за отговорност на големите велики супермаркети не отивам чак до там да се събира цялостна база данни и все пак целта на парламентарната комисия по земеделието е да се проучат правилата за конкуренцията, за да има съден ден за всички. Благодаря. И така гласуваме. Има две е, изменения, които съвпадат. Госпожа Люлинг, по процедурен въпрос, ако обичате. Господин председател, все пак е невероятно. Какво е това изявление? Искам само да кажа на колегите, че аз съм един от авторите на альтернативната резолюция. Всъщност ние се намираме в Европейски съюз, не в Съветски съюз. Да, убеден съм госпожо, че е, този, тази подробност не е обягнала на колегите. За това дадох думата на докладчика, защото не можа да се скаже по време на пренията. Знаете, че има право на две минути. Така че през тези две минути свободата на докладчика е пълна и беше спазена две съвпадащи изменения по целия текст. Първо изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? 131 за, 399 против, 39 въздържали се, така при, е, отхвърля се. И така сега е, пристъпваме е, към резолюцията на комисията по същество, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 573 гласували, 390 за, 112 против, 71 въздържали се. Следователно се приема поздравление за госпожа Бацели. И така, съобразно дневния ред, гласуваме доклада на госпожа Окен за въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания. Давам думата на господин Кашман, който иска да направи изявление. Първо господин Кашман, първо господин Кашман. Just... Um, благодаря, господин председател. Искам да информирам, че по принципни съображения искам да отегля името си от альтернативната резолюция на групата на социалистите по доклада Алкен. След пет години работа по този въпрос искам да информирам депутатите, че ще гласувам против двете предложения за альтернативни резолюции и ще гласувам за доклада Алкен. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това уточнение. Така, сега докладчика има думата. Уважаеми колеги, уважаеми граждани на Европейския съюз, този доклад е резултат от е, обемна работа в Комисията по петициите. Е, участници от всички политически групи се включиха. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за усилената им работа. Като докладчик е, всеотдайно работих по тази тема, която има огромно въздействие върху живота на десетки хиляди граждани, които живеят в Испания, има въздействие върху околната среда и економиката. Това е, е един доклад прият с две трети мнозинство и прави разграничение между различни практики в градоустройственото планиране на Испания. Става дума за основни права, включително правото на законно придобиване на собственост. По такъв а, начин а, става задължително за всички е, да спазват е, законите, особено в крайбрежните е, райони на Испания, но и другаде, включително и около Мадрид, имаме от 1988 година а, практика, която изведнъж лишава а, мнозина от правото да живеят в собствения си дом. В някои случаи ще бъдат разрушени а, имотите. А и при предполагаемо незаконни имоти имаме а, разрешение на местните органи и след това а, в последствие те са обявени за незаконни, а, което е а, резултата от липса на правна сигурност е, много е, скандали е, във връзка с собствеността и съмнителни практики. Много съжалявам, че тези нарушения от страна на местните и регионалните власти стават предмет на тази тема. Трябва да се поставят основите за устойчиво развитие и здравна економика, както и опазване на околната среда, културното и историческото наследство. Ето, всичко това е залегнало в доклада. За съжаление, новите правила трябва да се променят тук в парламента колкото е възможно по-бързо, за да можем по-пълно да отразяваме тежненията на гражданите не са непредобедени а, някои предложения, които чухме тук, а и комисията е гласувала вече иначе. Благодаря. Е и така, по целият текст има две изменения. Искането на зелените за поименно гласуване беше отеглено. Първо изменение за, против. Кой се въздържа? Отхвърля се. Искате? Добре, с удоволствие ще проверим. Електронна проверка по първо изменение. Всички ли гласувах? Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърли, както бях съобщил, 126 за, 393 против. Второ изменение за. Е, поименно не. Е, е, искането за поименно гласуване беше отеглено с нощи, както е по правилник, току-що казах. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате ли наистина проверка? Искате да проверим? Добре. Проверяваме. Не искам този доклад да има някакви съмнения. И така, второ изменение, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? В край на гласуването? Мисля, че горе-долу добре бях преценил 72 за 436 против 44 въздържали се, така че е ясно, че се отхвърля. И така сега гласуваме резолюцията на е, компетентната комисия, водещата комисия по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Всички ли гласуваха? Е, край на гласуването. 573 гласували, 349 за, 110 против, 114 въздържали се. Приема се. Поздравления, госпожо Алкен. И така, съобразно дневния ред, гласуваме доклад на господин Милан Мон за състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ. И сега разглеждаме предложението за резолюция. Алинея трета, трето измерение. За, против, въздържали се, приема се. Алинея 19, изменение 4, поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 240 за, 37 е, противното мнение, 14 от, е, въздържали се, значи, че се отхвърля. Алинея 29, гласуване на части за, против, въздържали се, приема се това изменение. Е, сега алинея 29, пето изменение, гласуване на части, три части и поимно гласуване по всяка част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 97 за, 465 против, отхвърля се втората част, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Това изменение се приема. 483 гласа за. Последната част, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, е, доста малка е разликата. 259 за, 290 против. Последната част не се приема. И сега ли най 39 на части за, против, въздържали се, приема се. Е, най 41, първо изменение, първа част за, против, въздържали се, втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим втората част електронна проверка. Не Мисля, че се отхвърли, но някои колеги не мърднаха. Всички ли гласуваха край на гласуването? Да, с голямо мнозинство се отхвърля. И така, сега 48 линия за против въздържали се, приема се. да, всъщност линия 48 за, против въздържали се, отхвърля се. А, линия 52, 6 изменение по именно гласуване, начало, край 72 е, за, 473 против, значи се отхвърля. И така, цялата резолюция в изменение и вид по именно гласуване, начало на гласуването, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 503 е, за, 51 против, 10 въздържали се. Ясно е, че се приема. Моите поздравления на господин Милан Мон. Съобразно дневния ред гласуваме две предложения за резолюция е, за временно търговско споразумение с Туркменистан. Преди е, да пристъпим към гласуването, господин Карпари по процедурен въпрос. Уважаеми колеги, 147 искам от е, НП окончателното гласуване да бъде отложено за следващата сесия. По време на дебата вчера стана ясно, че мнозинството от парламента е готово да се подпише това споразумение, въпреки че имат някои опасения дали това трябва да се случи. с твърденията, че ще допринесе за подобряване на отношенията на между Турбикистан и Европейския съюз, но не трябва да даваме свобода на действието без условия. Ако нещата с човешките права бъдат влушени, парламентът може сериозно да обсъди въпроса за прекратяване действието на временното споразумение, но съвета не е съгласен. Затова аз предлагам да се отложи гласуването по двете резолюции преди да получим нужните уверения от съвета и комисията. И така, съобразно член 170 от нашия правилник, една политическа група току-що се изказа. Един иска да се изкаже за, друг да се, да се изкаже против. Господин Висма, имате думата. Да, благодаря господин председател. Напълно съм съгласен с колегата Каспари, че трябва да отложим гласуването на проекто резолюцията защото вчера стана съвсем ясно по време на разискванията, че съветът е готов да даде възможност на Европейския парламент да следи положението в Туркменистан и това ще бъде на основата на такова споразумение. Но тъй като не получихме достатъчно гаранции, аз подкрепям предложението на господин Каспари за отлагане на вота. Благодаря. Е, има ли колега, който иска да се изкаже против? Няма, не виждам. При това положение подлагам на вашето гласуване отлагането. Кой иска отлагане? За против, кой се въздържа, е, следователно се отлага. Donc, était... И така, и доклада Каспари се отлага по същите причини. Господин Каспари, заповядайте. Господин председател, предложението цели да се отложи крайното гласуване, а не гласуването по измененията. Така, значи всъщност отлагаме само крайния вод, но сега гласуваме измененията. И сега гласуваме доклад на господин Каспари по невременното търговско споразумение с Туркменистан. Имаме три изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, спираме до тук, след като крайният вод е бил отложен. По това сме напълно единодушни. И сега, съобразно дневния ред, е, е, гласуваме доклад на господин Лабринини за укрепване на сигурността на основните свободи в интернет. Je vous en prie. Ако обичате. Господин председател, предложението беше само а, окончателното гласуване да бъде отложено, а да гласуваме измененията. Само последните два а, заключителни а, вота да бъдат отложени за следващата сесия. Благодаря. Ефективно. Да, точно така. Е, далеч не това бяха разбрали службите на пленарното заседание. Добре, значи ще подкрепим искането на докладчика. Сега гласуваме по доклада за Туркменистана, не по вашия доклад. Така. И сега пристъпваме към предложението на четири политически групи. Алинея първа, изменение трето. Изменение второ, алинея второ, изменение четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега алинея втора, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверяваме по втората част електронна проверка. Начало на гласуването, всички ли гласуваха? Край на гласуването? Е, за 297, против 256, 6 въздържали се и втората част се приема е, алинея 5, първо изменение, начало на гласуването, поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? 238 за, 311 против и 8 въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Алинея 7, 6 изменение за, против, въздържали се, също се отхвърля. Сега алинея 7, второ изменение. Устно изменение, госпожо Фата. Е, да, всъщност чудесното изменение, предложено от моята група и което ще ни даде възможност наистина да окажем въздействие върху е, състоянието на правата на човека, ще се подобри, ако заменим перспективата за, е, за подписване на споразумението с перспектива за приключване на процеса по ратифициране на споразумението. Това е правилната формалировка. Това е юридическо уточнение. Има ли колеги, които се противопоставят да станат? Не виждам 40 колеги колега да са станали. Следователно, е, включваме това, което каза колежката Флот. И сега така изменената алинея устно гласуваме. За, против, кой се въздържа, отхвърля се. Алинея 8. Добре, проверяваме. Е, второ изменение проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, правилно бях преценил 147 за, 386 против и 16 въздържали се, значи, че се отхвърля. Алинея 8, седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, сега няма да има е, крайно поимено гласуване, защото се отлага. И така, в крайна сметка, разбрахме е, тънката информация, която ни подаде нашия докладчик. Съобразно дневния ред гласуваме доклад на господин Лавринидис за укрепването на сигурността. Господин Гьобелс, е, има ли пак някакъв проблем? Господин председател, имам усещането, е, че вие пристъпихте е, към гласуването на доклада Каспари и изменението, предложено от моята група, беше отхвърлено. Лично аз гласувах против, е, защото не исках да повтаряме по същия начин гласуването по Гаспари, както по предходния доклад. Имаше само едно изменение, а нямаше окончателно гласуване по предходния доклад за Туркменистан. Е, е, всъщност е, екраните бяха съгласи с това, което аз казах. Но ако колегите искат да направим единно гласуване, ако няма противопоставяне нито сега, нито когато и да било, нямам нищо против да повторим гласуването. Всъщност папката отиде в архивите да си я взема пак. Да, всъщност след виза 3 ставаше въпрос за първо изменение на Социалистическата партия за, против, въздържали се, приема се. Да, и това променя всичко. Съобразно дневния ред, най-после е, гласуваме доклада, който три пъти ви съобщавам за укрепване на сигурността и основните свободи в интернет. Сега предложението за препоръка, алинея първа след точка хаш. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 221 за, 317 против, 9 въздържали се, значи се отхвърля. Изменение 4 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но все пак ще проверим. Електронната проверка започва по четвърто изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 229 за, 279 против и 24 въздържали се. И така изменение пето по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 244 за, 291 против, 5 въздържали се, значи че се отхвърля. Да, мисля, че Народната партия иска да предложи устно изменение. Правилно ли съм информиран? Някой от Народната партия? Значи зле съм информиран, да. Е, все пак ви уведомявам, че за първ път майка ми и баща ми са в пленарна зала и искате да ме затрудните. Е край на процедурното изказване. И така, алинея първо изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така, алинея първо разделно гласуване на части за, против. Кой се въздържа? Много колеги, защо не си мръднаха ръката? Длъжен съм да направя електронна проверка по първа алинея. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Да, хубаво, че проверихме. Малка е разликата. 251 за, 260 против, 8 въздържали се, отхвърля се. А, а, сега мотив Q, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, сега цялото предложение за резолюция в изменение и вид по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? 481 за, 25 против, 21 въздържали се. Поздравления за докладчика. И накрая последен вод. А докладчика, господин Лабринидис, заповядайте. Благодаря, благодаря за подкрепата. Имаше малко объркване. Устното изменение е в списъкът за гласуване, но никой не стана за да го подкрепи. Това, по мое мнение, означава, че се отхвърля и въобще не беше подложено на гласуване. Нали така? Благодаря ви. Да, потвърждавам за да се приеме устно изменение, трябва да бъде устно изразено. Не беше така, въпреки моето искане, чудесно сте разбрал. Последно гласуване, съобразно дневния ред, гласуваме предложение за резолюция на Комисията по околната страт... на комисия за стратегия на Европейски съюз за подобряване на разглобяването на кораби е, е, за скраб. Трето изменение. Мисля, че се отхвърля, но все пак проверяваме. Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 229 за, 264 против, 4 въздържали се, значи, че се отхвърля. Сега ли най трети разделно гласуване за против, мисля, че това се приема, да, това се пременя. И сега ли най 14 на част и първа част за, против, въздържали се, втора, първата се приема, за, против, въздържали се, Проверяваме, мисля, че се приема, но все пак проверка. Всички ли гласуваха по втората част? Е, закривам гласуването. Приема се. 282 за, 215 против, 3 въздържали се. И така, 15-то изменение на части за, против, въздържали се, приема се. И така, сега гласуваме цялото предложение за резолюция по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Приключвам гласуването. 469 за, 8 против, 3 въздържали се, приема се. Поздравления за авторите. И така приключихме с вота, но пристъпваме към сеанса по обяснение на вота. J'ai jamais autant parlé.